Благодаря. Приключваме дебата. Утре на обяд е гласуването. Възобновяваме, значи, утре в 10 часа до 1 часа и от 3 до 5.